Mesdames et messieurs, la séance... Дами и господа, продължаваме с заседанието си. Протоколите от вчерашното ни заседание са на разположение. Имате ли коментари по тях? Не, в такъв случай те се смятат за прияти.